срещу него. С това протоколът се приема. Пристъпваме към гласуване. Първо, създаване на анкетна комисия по въпросите на измерването на емисиите от автомобили. Карвар. Господин Карвар. Nope. Господин председател, благодаря. Изключително необичайно е, според мен, че предложението, по което ще гласуваме, бе обявено вчера в 7 часа вечерта в пленарната зала, когато тук присъстваха шепа хора. Нека вземем предвид възраженията и коментарите на колегите. Те всъщност трябваше да бъдат днесени в бюрото до 8 часа вечерта. Това според мен е една доста странна и недемократична процедура. Председателят. Доколкото знам, е имало и излъчване на живо по интернет. Преминаваме към гласуването. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Адоптат. Приема се. Trecem acum la votul privind uh, pe Ibrahim Halava. Сега гласуваме по текста за евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халала. Точка 5. Съвместно предложение за резолюция. Благодаря, господин председател. Искам да съобщя на колегите, че двете сестри на Ибрахим Халауа днес са тук. Надявам се, че те ще станат свидетели на нашата единодушна подкрепа за освобождаването на брат им Ибрахим Халауа. Приветствам ги с добре дошли. Mulțumim, mulțumim. Punctul 5. Cine este? Точка 5. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Продължаваме с резолюцията за положението на Малдивите. Съвместно предложение за резолюция. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 11. Моля гласувайте. Вотът ли е сте Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Резолюцията за Малайзия. Също съвместно предложение за резолюция, внесено от няколко политически групи. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка Дванайсет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 14. Първоначалния текст. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст на резолюцията за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по доклада Кълниете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът Лохбилер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Вторият доклад на Лохбилер. Изменение 1. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение и латинско. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по резолюцията за завършване на Европейския економически и паричен съюз. Изменение 17 де латинско за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18. Де латинско. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на точка 2, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. За, против,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 Отхвърля се. Изменение 23. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 25. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. За, против, въздържали се, приема се. Господин Преда, годишен доклад на господин Преда за правата на човека и демокрацията по света през 2014. Точка 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 6. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 22. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Приема се. Точка 27. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 33. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 37. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 46-та точка. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст на точка 46. Точка 54. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. За против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 56. Разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 65. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 67. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против,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 Край на гласуването. Приема се. Точка 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 73. Разделно гласуване. Поименно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 74. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се заглавието след точка 74, първоначалния текст, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Моля, гласувайте електронно по втората част. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 84. Моля, гласувайте. Вотът е енкис. Край на гласуването. Приема се. Чинч. 85-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 87 две части. Поименно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91. Две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против въздържали се, приема се. 92. Три, три части по именно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 93-то за про, против въздържали се, приема се. 98 две части, първа част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 103 за против въздържали се, приема се. 104 две части, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, поименно гласуване, край на гласуването, приема се. 105-то, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, поименно гласуване,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 По именно гласуване, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 119, две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Пето изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Едно за против, въздържали се, отхвърля. Приема се, извинявайте, казва председателя. Второ, за против, въздържали се, приема се цялата проекторезолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам докладчик. La următorul vot сега минаваме към следващата точка. 20-та годишнина от подписването на Дейтанското мирно споразумение. Имаме проекто резолюция, предложение за резолюция за против, въздържали се, отхвърля се. Сега глас, гласуваме а, съвместната проекторезолюция на останалите политически групи устно изменение на господин Преда. Още веднъж опитайте пак, натиснете. Натиснете още веднъж. Благодаря, господин председател. Пред... Ние искаме да направим следното предложение в изменение 3 да премахнеме предпоследната част на параграф, която започва с по, а, е, подчертава и завършва с происход, защото тук се приема от босняшката страна като една подкрепа към етническото прочистване. Ни мисля, че ние не бихме е, могли да предложим нещо, което би било разбрано като подкрепа за етническото прочистване. Има ли някой, който да подкрепи това изменение? недостатъчно. В такъв случай нека да гласуваме изменението с устното изменение на господин Преда. За, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка четвърта за против, въздържали се, приема се. Пет, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто за. Въздържали се. Приема се. Шеста точка отпада. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се цялата проекторезолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към следващия доклад, доклада Валеро, износ на оръжие. Пър, първи параграф, две части, първа част за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 Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, приема се. 14. Две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, задържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, Задържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 за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 Добре да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърлят се. Пета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41, Три час, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за,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 Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Господин Преда. Приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 46, разделно гласуване, 3 части, първа част, моля за, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 49, разделно гласуване, първа част за,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 Нека да приемем, нека да провериме, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59-то. За. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Д. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Съображение Хаш. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата проекта резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Все още имате време да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме към точка четвърта. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, поименно гласуване, извинете. Votul este închis. Край на гласуването. Оптат. Приема се. Шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме резолюцията в нейната цялост по именно гласуване, начало на гласуването. Вотul е сте închis. Край на гласуването. Доптат. Приема се. Преминаваме нататък. Положението в Бурунди. Съвместна, съвместно предложение за резолюция. 16 изменения за. Против. Въздържали се. Приема се. 22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 Отхвърля се. Преминаваме към първоначалният на е първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията на цял за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващата точка – защита на Националния парк Вирунга в Демократична република в Конго. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се.